Откривам заседанието. Протоколът от вчерашното заседание е раздаден. Има ли бележки по протокола? Не виждам. Протоколът се смята за прият.